Dámy a páni, Dámy a páni, dobrý ден праем. Добър ден, дами и господа. Нека да открия заседанието, следовето заседание. Добре дошли. Първата точка на дневния ни ред за днес след обед е са съобщения на председателя за решенията взети по време на заседанието на координаторите. И така, значи бе прият е, програмата за мартинската сесия, включително петицията е, за е, отнасяше се до испанската телевизия. Координаторите се разбраха е, да бъдат е, включени пет допълнителни е, петиции в заседанието през март. На НП 2, социалисти демократи 1 и една поспешност, АЛДЕ 1, ЕФДД 1, секретариатите на политическите групи ще трябва да решат кои петиции да бъдат включени. И това ще стане до края на днешното заседание. Ние одобрихме петиция 23 от 2019 като спешност, като е, петиция по спешност, свързана с състоянието на Стоунхендж и ще бъде включена в мартинското заседание. Координаторите се, се е, разбрахме да обсъдим е, проблемите с Европейския омбудсман през мартинското ни заседание след това за април, е, говорихме за програмата за април. Е, такива заседания ще имаме на 2 и 11 април. Предварителната програма за тези заседания също е бе одобрена, което означава, че ще бъдат, е, могат да бъдат включени 12 петиции за заседанието през април, две от НП, две за социалистите – Една за АЛДЕ, една ще отиде при Зелените, една при ГУЕ и една за Европа на свободата и демокрацията и една петиция за ЕКАРЕ. Споразумяхме се и за това политическите групи да решат кои петиции ще изберат те ще си подредят приоритетите, като крайният срок е петък след обед, края на тази седмица. Координаторите се е, споразумяха за петиция е, 8 и 7 е, от 2000 е, за въпросните е, петиции, които да останат е, открити. 930 от 18 година бе обявен, бе допусната по е, същество, е, допустима, е, се прие за допустима, е писмо ще бъде изпратено съответно на испанското правителство, преди това от колегите ни в Либе и Култ. След това Точки Б не бяха раздадени, понеже не ни стигна времето. Ще, е, това се отлага за следващото заседание на координаторите през март. Това е информацията от мен, е, от заседанието на координаторите. А сега да започнем с петиция е, 1030 от 17 година. Петиционер, е, вносител е Исмел Антонио Лопес Перес от Испания. Отнася се до проблеми, свързани с в, проблеми в Галиция. Ще дам думата на вносителя за 5 минути. Имате думата. Добър ден в Галиция. Горят, е, има горски пожари и лете и зиме. Е, много малко информация а, е, стига до нас от правителството а, е, за това а, е, какви средства са изразходвани за гасене на пожарите. Но а, това са само пари за, е, за е, гасене на пожарите. Кой ще възстанови горите в Галиция? Защото те опустошават огромни райони. Имаме горски програми, които са остарели и неактуални. Е, комисията предоставя е, пари е, на Галиция, галицийското правителство за гасене на, на пожарите, но това са разпилени средства, защото това не решава структурните проблеми на планините. Да не говорим за това, че планините в Галиция, които са две трети от територията на тази област, е, според е, плана, горския план за 92-а, производствената ни аспект с националните местообиталища е, бе съчетан приемливо. разрастват се съответните плантации. планът, горския план за 92-а предвижда 270 хиляди хектара разделителна полоса, която да изолира пожарите, като тези, тази площ, площа на тази полоса расте непрекъснато. През 16-та година това е 500 хиляди, значи отвоен е първоначалното предвидената площ в горския план. Същевременно е, различни, а, различни евкалипти, видове е, евкалипти се е, отглеждат, различни едните са засаждат се е, евклипти от един вид, тъй като са по-устойчиви, студоустойчиви, но пък е, нитенс е, е екзотичен вид, който е се разпространява много бързо и представлява риск за местен биоразнообразието на място и екосистемите. Това, което наблюдаваме е, че много малко площ е, ти в Греция, които са публично, се управляват от е, публичните органи. 25 е, години след първоначалния план, 92 ние нямаме инвентар на дървесината, на Свидетели сме на влушаване на екосистемите в е, района. Това се отразява зле на биоразнообразието, на почвите, на водните, на водоисточниците и съответно на нашата економика. Монокултури е, е, водят до е, замърсяване на почвите, и е, е, допълнително обедняване на биоразнообразието. Сегашният модел на е, залесяване води до това, че се изразходват на празно е, публични средства. Така че ние се обръщаме към Европейския парламент да, се, да помоли е, правителството на Галиция да спре, да спре новото а, засаждане на а, нови видове евкалипт. Правителството трябва да а, се опита да изкорени тези а, го, дървесни видове във всички а, области в Галиция. Защото това трябва, и това трябва да се направи в Испания, в цяла Испания, всички защитени райони. Планинските райони трябва да бъдат а, е, да се управляват от обществени органи. Комисията Европейския съюз е, е, знаят, са запознати с разрушаването на Галиция, но правителството на Галиция не променя своята политика, която е просто не работеща. Е, и приканваме Европейската комисия да от, остави тази петиция отворена, докато правителството на Галиция не е, разгледа е, по-дълбоко е, целите на плановете от 92 и не коригира политиката си. Сега е, Европейската комисия, Генерална дирекция Регио, е, моля да вземе думата.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 Сега депутатите имат думата. Благодаря. Аз е, не съм съгласна винаги вината да се е, насочва към Брюксел, Европейския съюз. Очевидно е, че местното правителството в Галиция не си е свършило работата в случая предвид е, колкото ста е, като става дума за предотвратяване на, на пожари, противопожарни мерки. И това не може да се направи на европейско равнище. Е, би трябвало те да инвестират в квалифицирани екипи. Ние сме свидетели на такива пожари в Галиция ежегодно. Това се отразява и на економиката в, на история. Имаме правомощия на европейско равнище по отношение на селско стопанство и е, животновътството и може да се види какво може да се направи по тази линия в планинските райони. обикновено тези макроферми се отразяват е, е сериозно на економическия аспект, тъй като е, там имат, е, те имат много е, работна ръка ние не се занимаваме с съответния стълб от договорите, тъй като това не е наша работа. Имаме ние например, животновътството в Астория се отслабва и запада ежегодно. Нужни са много повече публични средства, за да се спрат да бъдат изгасени е, горските пожари, ако бъде допуснато те да избухнат. Комисията призна, че списъка от, е, на устойчиви видове, т.е. списъка на някои видове, с които се залесяват е, планините в този район на Испания, водят до горски, са податливи на горски пожари. за да е, контрираме е, промените в климата и да дадем е, така тласък на местната економика, трябва да се постараем да спрем тези бедствия, да насърчаваме местната економика и да работим по е, анти, е, предотвратяване на пожари в този район. Тази петиция трябва да остане открита, трябва да изпратим е, писмо до галицийските е, власти и да кажем, че всички е, да пари, които са получени, да докажа, че всички пари, които са получили, са изразходени за предотвратяване на пожари. Защото в моя район, в който аз живея, тези средства са е, изразходвани не е, по предназначение и трябва да бъдат върнати на е, Брюксел. Unos cuantos millones por malversación de estos fondos ние е, наистина бяхме осъдени в е, Сторис и трябва да върнем е, сега парите. Така че ни трябва да направим проучвания за различни райони в Испания, където се забелязва сериозно обез обезлюдяване. Обез... обезлюдяване. Е, би трябвало наистина след толкова години повтарящи се проблеми да е, излежем с проучване, да видим какъв е въздейства, е, какъв е ефекта от обезлюдяването в различните райони, защото тези, тези наистина бедствия понякога се свързват и с това. Госпожа Сенра, благодаря. Госпожа Сенра Родригес, благодаря. Първо, ние говорим за инвестиции, които се използват неправилно, както беше казано от вносителя. Говорим за европейските фондове, които не се използват правилно е, за предотвратяването на горските пожари в Галиция. Това, което трябва да направим е да разберем къде отиват парите. Но да знаем и също така да знаем дали се вземат мерки за изпълнението на целите. Както чухме от комисията, средствата, финансирането са, е обект на мерки които ни дават възможност да работим срещу климатичните промени и да постигнем устойчивост срещу климатичните промени. Идеята е да се настърчи а, евкалипта да стане монокултура, но Един от големите проблеми, свързани с разпространяването на пожарите, са а, дървесни видове, които са много лесно запалими, както евкалипта. В август 2018 година бяха приети две нови мерки с 2 милиона евро обществени средства да се заместят евкалиптите с, с други дървесни видове. Искам да покажа това на комисията. Ето една снимка ние с един колега отидохме в една местна гора, която беше отсечена, за да се залеси с евкалипт. Това е забранено, обаче Хунтата на Галиция каза, че не трябва да се засажда там евкалипт, но въпреки всичко това се прави със съгласието на властите в Галиция. Искам да помоля комисията да разследва тези нередности, както и използването на 2 милиона за засаждане на евкалипт, по въпроса за обезлюдяването на селските райони, няма да говоря, колегите говориха това, в Галиция 70% от всички горски пожари в Испания, в Испания стават в Галиция. 56% от засегнатите от горски пожари площи са в Галиция. Наистина, в Галиция се унищожава, унищожават се площи. Ако искате да използвате модел, който се основава на евкалипта, това би било би противоречило на целите, свързани с климатичните проблеми. Държавни средства, средства на накоплаците, според мен не се използват правилно, ако се позволява да се продължава с такова планиране на горите. Възлагане на частни компании да гасят пожари е нещо много по-скъпо, отколкото ако се сключват преки договори е, от е, управляващите. Това са целите, към които трябва да се насочим. Обществени средства се използват за предотвратяване и за гасене на пожари. Това води е, до непоследователна и непостоянна работна заетост и също така опасни условия на живот. И ще приключа, що се отнася до въздушна техника, тя се разследва от националните органи в Испания. Те проверяват как се възлагат тези договори, как се прави това в Испания и накрая, в заключение, не смятаме, че има истински цели на работа за борба срещу климатичните промени, а само за подобряване на устойчивостта на растителността. Петицията следва да остане открита. А, така, а, искам да призова комисията в бъдеще да се върне в Галиция, да види на място какво става с а, а, с обезлюдяването. е колегата Милан Мар. Благодаря, господин председател. След това, което чух, искам да проявя уважение към всички, които говориха, обаче мисля, че ни се дава много песимистично обяснение на случващото се на място. И целта е да се покаже Галиция в една различна светлина. А, както беше установено от хунктата, има план за предотвратяване, има план за защита на горите. Комисията показа а, какво може да се направи. Е, но искам да кажа следното. Данните, за които чухме, всичките горски пожари през, от 14 до 18 година е, показват, че има 800 пожара на година, макар че това е много високо число. Има едно намаление от 50%. От 2009 е имало около 4000 а, пожари. И тези 8500 а, пожари през предишни години. Това са годишни числа. Има проблеми, разбира се, в горските райони в Галиция. 86% от земята в частни ръце, фермерите напускат сектора, но през 50-те години там е имало повече от 800 хиляди души, които са живели в селските региони, а сега са само 45 хиляди. Има воля от името на хунтата да гарантира бъдещата економика на тези селски региони, за да се подобрят мерките срещу горските пожари. Проблемът е обаче, че трябва да се действа последователно. От вносителя на петицията чухме за остаряла техника. От е, миналата година има публична информация, че има воля за актуализиране и модернизиране на плана. Има много бързи промени, много обширни промени, които се случват в момента. Има комисии не от всички политически групи, не само от социалистите. И Галицийската и а, е, службата за борба срещу горските пожари на Галиция е една от най-добрите. И те дават пример какво може да се направи по-нататък. Сега позволете ми да кажа нещо по един друг важен и болезнен въпрос. Ние не говорим само за евкалипт. Има хора, от 2500 горски пожари, 70% са умишлени, почти 3 четвърти. Що се отнася до финансирането, от комисията казаха 10 милиарда от 14 до 20 година за подобряване и модернизиране на превозните средства, които се използват водните ресурси, 120 милиона евро за предотвратяване на горски пожари и а, природни бедствия. Тоест фондовете се използват от а, глобалния фонд а, и това, което каза вносителя на петицията, а, е, че евкалипта е инвазивен вид. От една страна има европейски процес, който се развива, има резолюция на Европейския парламент, няма списък, за който да се говори. На трето място, на доклада на научния комитет от 2017 година, това е един испански комитет, и това, което беше, бяха направили те, беше отхвърлено. И те убеждават властите, че това не е така, защото евкалипта е инвазивен вид и мисля, че социалистическото правителство поддържаше това решение. Това означава ли, че испанското правителство не е съгласно? няма списък и на европейско равнище във връзка с евкалипта. И така че нека да е ясно. Трябва да се говори цялата истина, не само част от истината. А сега за причинените щети. А, има горски пожари в Галиция 6,8% са в евкалиптовите насъждения, 18% в другите насъждения. Тоест, е, други дървесни видове са по-засегнати. Приключвам, господин председател. Говорим тук за биоразнообразието. Това може да се направи, но не бива да се демонизира конкретен растителен вид трябва да контролираме това, което става и разпространението на евкалипта. Не е непременно нужно да се прави и това, защото от, този, от това растение може да има и полза. Хунтата не инвестира в евкалипта, например в кестени. Има много данни има различни числа, които могат да се цитират. Не смятам да оставим тази петиция открита. Не трябва да настояваме, че евкалипта е инвазивен вид. Това е въпрос на а, испанските власти. Ние тук използваме числата за използването на евкалипт като вид и това е неправилно. Председателя, благодаря. Госпожа Фераге. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с това, което каза Пако и останалите. Първо искам да благодаря на вносителите на петицията. Двете теми, повдигнати с тази петиция. Първия е свързан с неправилното използване на фонда за регионално развитие Знам, че има контролни методи, които са много изчерпателни всъщност. Ние тук говорим за правна сигурност, говорим за прозрачност и всичко това ще бъде поставено на карта, ако европейските институции не правят правилни про- проекти. А, някои хора харесват проектите, други не ги харесват. Те обаче са а, напълно в една законова рамка, както съвсем правилно посочи комисията. Той е целият въпрос за растенията, инвестициите, 120 милиона евро, е, евро и разбира се фондовете, селско-стопанските фондове, които се използват в борбата срещу климатичните промени. Например, 50% от превозните средства са заместени, са модернизирани и това всъщност показва, че има значително намаление. Също така разходите за запазване на екосистемите са най-доброто, което можем да постигнем. Горските пожари, както каза господин Миянмон, повечето от тях са причинени от е, човешка ръка и а, е, а, е, да се искат повече пари от фонда не е уместно, защото комисията показа, че това не би трябвало да бъде така. По въпроса за евкалипта, той е инвазивен вид ли или не Има споразумение с тия говори се за публични средства. Какво можем да кажем за испанската държава? Министерството на земеделието знае за всичките тези неща. То е, в него са представени различни политически цветове. В 15-та година беше взето решение в парламента, че евкалипта е инвазивен вид е, добре, това е суверенно решение. 27 държави, 27 езика. Решихме, че евкалипта не е инвазивен вид така се случи. Това е свързано, разбира се, с работната заето, с продукция, с производството, но е свързано и с околната среда. Затова ви призовавам да закрием тази петиция. Въпросът с евкалипта не е наш, наш прерогатив. В парламента има списък, който беше приключен в 2015 година. А, за другите проблеми всичко това, което е станало, е а, законно. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. И слушах различните изказали се. Искам да подкрепя колегите тук отдясно имаме проблем с последователността. Първо ключовата дума последователност. Има огромно противоречие, какво става, какви са плановете за ограничаване на горските пораж, пожари. Трябва да сме наясно, че защитаваме е, план, който противоречи на целите. евкалипти и така нататък. Това не е единствената причина, поради която има пожари. Имаше два дебата е, за горските пожари. Да кажем, че сме в е, тъмните векове и да рисуваме само една мрачна картина мисля, че трябва да бъдем много внимателни с това за какво говорим. Испания, Галиция, Португалия, това са различни държави с различна ситуация. Както казах, липса на последователност. Европейския съюз иска да има добри политики, добри програми и това трябва да помним. Не може да се м- субсидира нещо с едната ръка и от другата, с другата ръка да се теглят средства от тези субсидия. Ние трябва да имаме различни становища в политиката, различни становища в Европейския парламент. Може да се види, да се отиде да се види на инсито, на място. Нека да отидем там да видим, както направихме с Донаня, защо да не погледнем действителността в очите? Защото действителността означава, че ние имаме проблем с модела, който трябва да се обсъжда демократично. Запазете, не закривайте. петицията. Благодаря ви. Трябва да приключим тази дискусия. Всички взеха думата. Аз чух две възможни решения. Първото предложение беше да се запази открита е, петицията. Второто предложение беше тя да бъде закрита и да бъде изпратено писмо до властите в Галиция. И сега ще гласуваме само депутатите имат право да гласуват. Първото предложение е да запазим петицията открита. Кой е за това предложение? Трима. Е, приема. Втората възможност е да се изпрати писмо на властите в Галиция и да се закрие петицията. Извинявайте, един момент, процедурен въпрос, господин председател, обикновено а, трябва да дадете на вносителя думата, той да каже дали ще се закрие петицията. Кой е за закриването на петицията? Мнозинство. И така. Лопес Перес ще бъде закрита петицията. Разбира се, вие имате право да проследите темата и за бъдеще. Сега в момента се взима, е, е взето решение. Имате думата за две минути. Има тук един модел. Има един модел, който е ориентиран към горското дело. Е, хунтата в Галиция има една политика на горската дейност, която е в полза на плантациите от евкалипта, а трябва да има различни растителни видове. Ние говорим за финансиране и рефинансиране на биомасата, от евкалипта. Не може така да се изразходват средствата на накоплаците и на Европейския съюз. Говорим за управлението на нашите планински райони, говорим за Европейския съюз, говорим за Европейския съюз, който трябва да реши проблема, при това да го разреши бързо. Според мен тази петиция трябва да остане открита. Председателят, благодаря ви. Депутатите вече взеха решение. Сега да продължим с представянето на една, едно много интересно проучване. То е свързано с ядрената енергия в Европейския съюз. Приветствам професор Михаел Форе от университета в Маастрихт и Роттердам. Добре сте дошъл, господин професор. Имате 15 минути Извинете, господин председател, имам технически въпрос и процедурен въпрос. Искам да бъде записано, че има гласове от различни политически групи и само гласовете на една политическа група съставляваха мнозинство. Това е пречка за множествената плуралистична демокрация. Тя бе възпрепятствана от гласовете само на една група. Вижте, в тази дискусия има право да гласува всеки член на комисията. Аз исках само да направя това процедурно уточнение. Дискусията е приключена, казва председателят. Господин професор, имате думата. Професорът говори без микрофон. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да имам възможността да ви запозная с нашето проучване. Прекалено бързо ли говоря? Тук съм заедно с госпожа доктор Кенджи. Заедно сме изготвили този проект. Причината, поради която сме тук, е, че има доста опасения, изразени в редица петиции – в областта на ядрената енергетика. Имаме много задълбочено проучване, виждате го там на масата. То има 140 страници обем. Не мога да ви запозная с този обем в 15 минути, с които разполагам. Ще се спра на ключови моменти. Най-напред, какви са основните опасения на вносителите на петиции? Безопасност, презграничен ефект на ядрените централи, например Тианч 2 е, искания за затваряне на ядрени централи. Има опасения на хората, че има доста големи разлики между правилата за отговорността в случай на ядрен инцидент в държавите членки. Има предложение за единна застраховка за отговорност в случай на ядрена злополука. Това са проблемите е, които се очертават в петициите. В нашето проучване констатирахме, господин председател, че тези петиции са измаредно сериозни, добре аргументирани и е, действително насочват е, към констатация, че в режимите на отговорността има съществени разлики. Бързо ще се справя с изказването си. Каква е правната уредба на ядрената безопасност в Европа? Има модел, господин председател. От една страна, Европа до голяма степен разчита на международно правна уредба. Конвенция от 1994 година за безопасността. Тази конвенция е вдъхновена до голяма степен от Международната агенция за ядрена безопасност. В Европейския съюз обаче съществуват и така наречените норми на мекото право, както и от Агенцията по ядрена енергетика към ОИСР. Виждате, че в Европейския съюз има договор за Евратом. Договорът за Евратом първоначално е бил насочен към защитата на работниците и на обществото, а не толкова към ядрената безопасност. След договора за евратум има основна директива за стандартите на безопасност, според е, която облъчването трябва да е толкова ниско, колкото разумно може да се постигне. И разбира се, има и директива за ядрената безопасност от 2009 година. Това е уредбата на Европейския съюз. В резюме, европейският модел до голяма степен се опира върху принципи и стандарти, т.е. така нареченото меко право, което се разработва от Международната агенция по ядрената енергетика или е, Конвенцията за ядрената безопасност. Важното за вас е, че европейското участие в създаването на нормите за безопасност на тази плоскост е сравнително ограничено. Все още тази компетентност е в ръцете на държавите членки и за това до голяма степен в тази област разчитаме на това, което правят те. Господин председател, как се управлява рискът от презгранични последици на ядрените инциденти? Има множество инструменти за такова управление. Тези инструменти в голямата си част са с отлично качество. Има подготовка и реакция нестандартни случаи. Има обмен на информация чрез системата Кюрие, е, Държавите членки са суверенни и липсват юридически задължителни правила на Европейския съюз. За това е и така е, шарена мозайката на уредбата. И всъщност, господин председател, аналогичен е примерът и с системите за отговорност и застраховане. В Агенцията по ядрена енергетика и в Международната агенция по ядрена енергия има разпоредби за отговорност – Международните конвенции уреждат тази материя и затова Европейският съюз е преценил, че няма нужда от негови самостоятелни актове по този въпрос. Ние, господин председател, анализирахме първото поколение конвенции, които датират от началото на ядрената ера, 60-те години. Е, конвенцията от 60-та година от Париж и допълнителната конвенция от 63-та година, сключена в Брюксел. Освен това, към тях се добавят и Виенската конвенция от 63-та година в контекста на Европейската агенция за атомна енергия. Някои държави членки са страни по някои от тези конвенции, а други държави членки са страни по други конвенции. Мисля, че големите опасения започнаха след Чернобил. Чернобил бе нещо като алармен звън за международната общност. Така тя разбра, че дори и да съществуват международни конвенции, те по никакъв начин не гарантират достатъчно обещетение, ако стане ядрен инцидент. Затова се премина към сключване на второ поколение конвенции. Те са доста впечатляващи и още две години след аварията в Чернобил има един съвместен протокол от 1988 година, така наречения съвместен протокол. След това има протокол към Виенската конвенция и други актове, общо пет на брой. Е, но, господин председател, трябва да си дадем сметка, че Чернобил датира от преди 30 години и две от конвенциите от общо пете акта, които съм посочил в таблицата, все още не са в сила. И дори вече са остарели. Мисля, че по това има какво да се работи. Ето тук една прегледна схема, която показва кой акт на какво съставлява основа. Става дума за милиони евро. Според някои конвенции, например Парижката конвенция, ядреният оператор, например централата, която има лицензия, според първото поколение актове, дължи 57 милиона. Е, държавите членки, разбира се, могат да предвидят и по-високи стойности на обещетенията. В първото поколение конвенции не само операторът, но и държавата, където се намира инсталацията, носят отговорност за плащане на обещетенията. И ако направите сравнение на плащанията, които са извършени, операторите плащат сравнително малко. В литературата този подход е, е критикуван, защото казва, ние на практика така субсидираме операторите. Затова във второто поколение конвенция има промяна на подхода. Виждате това във втората графа, в дясната страна на таблицата. Ако настъпи ядрен инцидент, операторът трябва да плати до 500 милиона. Обаче, ако вземете държавата, където се намират инсталациите, те трябва да, плащат, да платят 700 милиона обещетение. Е, това дава обща сума от, мили... от милиард и половина евро е, обещетение. Обаче, е, само 500 милиона се плащат от оператора и около 1 милиард трябва да се плати от държавата, където се намират инсталациите и от трети лица, други оператори. Поне статистически, за щастие мога да кажа в кавички, сега вече има някои инциденти. Чернобил и Фукушима и вече знаем на практика кое колко струва. Знаем, че е, до миналата година парите изплатени за аварията в Фукушима възлизаха на 200 милиарда евро. А ако се опираме на нашите конвенции от второ поколение, хората ще бъдат късметли, ако получат милиарди и половина обещетени. Според прогнозните оценки, в случай на друг инцидент може да се стигне до размер на обещетенията дори 300-400 милиарда. Така че поне от моята гледна точка, научен критиките към механизма на обещетяване в Европа са основателни. В петициите се посочва, че има разлики в режима на отговорността в държавите членки. Правилно ли е това? Да. Ами, според нас, наистина е така. Е, взехме четирите държави в близост до агенцията, е, до централата Тианш. В Белгия отговорността се ограничава до милиард и 200 милиона, във Франция до 700 милиона, в Германия отговорността е неограничена. В Холандия също има ограничение на обещетението до милиард и 200 милиона. И за това господин председател. Смятаме, че има много причини Европа, вие да кажете, вече няма нужда и не е достатъчно да се опираме на международноправните конвенции. Смятаме, че е много основателно Европа да се намеси и да регулира отговорността. Можем ли да предвидим по-високи суми за обещетение? Да, Япония, в Япония са такива сумите, много по-големи, 200 милиарда. В Съединените щати са около 13 милиарда. Е, не е идеално, но далеч по-добре, отколкото предвиденото в международните конвенции. Мисля, че Европа трябва да действа отговорно и достатъчно бързо, за да постигне промяна тук. Да сравним с една друга област замърсяването на морските пространства с петрол. Всяка година конвенциите се приспособяват. Защо? Защото вие в някакъв момент направихте предложение за Европейски фонд за замърсяване на морските пространства е, с петрол. И тогава другите държави казаха, ние не искаме да съществува регионален фонд само за един регион в света. И това помогна да се развият конвенциите в тази област. Смятаме, че трябва да се направи същото и в ядрената енергетика. Смятаме също така, че има и надлежно правно основание за приемане на актове от Европейския съюз. По отношение на критериите за проектиране и изграждане на ядрени електроцентрали, има ли такива международни стандарти? В общи линии не. Има някакви общи принципи, но те са твърде обтекаеми. А ако трябва да се направи оценка за въздействието върху околната среда, това е в ръцете на държавите членки. Тоест, на ниво Европейски съюз има общи базисни директиви за ядрената безопасност, които съдържат общи принципи, но тяхното изпълнение и детайлизиране, както казах, е в ръцете на държавите членки. Изпълнение на нормите. В директивата за ядрената безопасност държавите членки са задължени да се отчитат, да докладват, но самите те осъществяват контрола върху ядрените си централи. Естествено има така наречените стрес тестове, има периодични прегледи. Можем да направим сравнение с други области. Околна среда, обща риболовна политика. Там Европейският съюз има собствени правомощия да следи за изпълнението на нормите. Да вземем като пример също директивата за промишлените емисии. Там има много подробни правила за извършването на контролната дейност за спазване на правилата за риска. А по отношение на ядрената енергетика, ние за всичко това разчитаме прекалено на държавите членки. Много въпроси има и без никаква уредба. Да кажем, няма правила за масови съдебни спорове и претенции в случай на непозволено увреждане. Следващ въпрос, важен за редица хора тук в тази зала. Какви са възможностите, които ние като пострадали от инциденти в ядрените централи имаме, за да се защитим? Конвенцията ЕСПО изисква международна оценка на въздействието върху околната среда в презграничен план. Конвенцията от Орхюс из... вменява задължение за достъп до информация, участие на обществеността и достъп до правосъдието, но това е твърде общо. Често пъти граждани и неправителствени организации се опитват да защитят правата си, обаче неуспешно. Това особено се проявява, когато се удължи срокът на експлоатация на централите. Обикновено те се лицензират за 30 години, след това се правят опити за удължаване на тяхната експлоатация, нещо с което гражданите не са съгласни. Това трябва да се промени. Почти изтекоха моите 15 минути, време е за препоръки. Може би вие като мен си мислите, че е редно да се направи а, независима европейска ядрена агенция. Аз ще кажа, има Евратум, но Евратум е създадена за да подпомага ядрената индустрия. Така че това е агенция от и за ядрената индустрия. Вярно е, че малко преувеличавам с тези си думи, обаче Евратум не може да се смята за независима агенция. Смятаме, господин председател, че европейските компетенции трябва да бъдат подкрепени, укрепени в този този сегмент на економиката. Прекалено много са правомощията оставени на държавите членки. Също така има необходимост от инспекции на основата на риска и когато има доклади от тези инспекции, от тези проверки, би трябвало те да бъдат публично достояние, когато това е възможно. Също така трябва да се предприемат според нас действия за хармонизиране на нормите за отговорността в случай на ядрен инцидент – и трябва да има юридически задължителни норми в Европа за разположението, проектирането и изграждането на централите. Може би е добра идея също да се мисли за съдебната защита на жертвите на инцидент, които могат да бъдат милиони в случай на непозволено увреждане. Това беше, извинявам се, че толкова малко време имах, но толкова успях да вместя в него. Благодаря. Много вдъхновяващо бе вашето изказване. Благодаря на вас и на вашия екип. Мисля, че изложението ви бе чудесно. И ви благодаря за документа, с който ни запознахте. Госпожа Сиеко от Генерална дирекция енергетика на Европейската комисия имате думата за около 3-4 минути. Thank you, Mr. Chair. Thank you for giving me the floor. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената ми дума. Ние получихме изложението и проучването миналата седмица. Това, което мога да направя сега е да кажа следното. Проучването ще бъде изпратено на компетентните колеги в комисията, които несъмнено ще се запознаят с него с голям интерес. За момента искам да благодаря на господин професора за извънредно интересното му изказване. Една кратка реакция всъщност вашата интерес е, че много от нещата, по които, които ние констатираме в доклада, вие е, вече работите по тях. Проекто директивата за хармонизация на е, нормите, правилата за е, поемане на отговорност. Е, така че ние можем да ви кажем само дързайте във вярната посока. Е, да, благодаря комисията по въпроса за това, което правим, свързано с отговорността. Е, комисията е, проведе едно проучване от 17-та година по е, тези въпроси и искаме да видим какви са възможните източници на частно финансиране в областта на търсене на отговорност в случай на поемане на отговорност в случай на ядрена авария колкото става дума за ядрени инсталации е, и транспортиране на нюкле... ядрени отпадъци. През юли 19 година се очакват резултатите от това проучване. Е, благодаря. Много малко време имаме за дискусия. Да започнем. Имате думата. Съвсем кратък въпрос към е, вас. Наистина е, много изчерпателен беше доклада ви. Вие сте взели всички петиции. Е, съгласни ли сте с анализа на Европейската комисия, че е, Белгийска федерална агенция за яден контрол работи по прозрачен начин? И питам, защото прочетах този брой на Шпигел – е, за е, злополуки, е, които обикновено не, за които не докладва тази агенция, а други източници информират за тях. Какво ще кажете? Ще бъда пределно и честен с вас. Аз като учен много трудно мога да кажа нещо много точно по въпрос. Защо? Как работи системата? Именно тук е системната слабост. Нямаме възможност, например, в е, е, Евратом или Европейската комисия, да отидем е, пряко в Тянш и да проверим как стоят нещата с безопасността. Трябва да разчитаме на една система на самодокладване, самоотчет на държавите членки. Очевидно, те го правят коректно, комисията го анализира и според сегашните си задължения Белгия го е, изпълнява коректно. В този е, смисъл ще ви кажа, на хартия всичко изглежда е, идеално но ако искате да ви кажа дали Тианш е напълно безопасен, не ме цитирайте. Това е проблема. Няма как да знаем. Така функционират нещата. Ето защо аз така избягвам да правя по така крайни изводи по този въпрос. Предполагам, че ме разбирате. Благодаря ви много, господин професор. Сега е време да преминем към конкретните петиции. Е, доктор е, Грюте е. Имате думата за 4 минути. Вносителите на петициите. Господин Гютемер. Уважаеми господин председател, е, уважаеми депутати, в моята функция като е, представител на, на Асоциацията на градовете, около Ахен. Е, аз искам да представя неща, които ни тревожат във връзка с тях. Ние представяме 100 града и района в Холандия, Люксембург и Германия. Имаме ние сме доста обезпокоени от е, е, сигналите, които идват е, свързани с Тянж 2. Но последният външен министр на Белгия, Питер Декрем, твърдеше, че спиране действието на тази централа 2020 не е реалистично действията на тази действията ни не са насочени към отделна държава членка. Ние наистина респектираме суверенитета на кралство Белгия. Но е, тъй като е, в преамбюла на Евратом се казва, че е, би трябвало общо да се грижим за зихорността на тези централи в бъдеще, на това се позоваваме всъщност. От 2012 година в е, е, е, корпуса на реактора се забелязват е, е, няколко е, пукнатини е, сега ще споделя няколко, ще спомена няколко е, е, съмнителни факти, свързани с това. Брой на тези, на тези пукнатини от 14 насам са се увеличили. Независими учени и експерти е, смятат, е, че е, белгийските органи не са документирали достатъчно надежно всички тези повреди. През януаря 16 година има е, е, теч от е, един от, една от инсталациите в неядрения част на реактора, с резултат на което през февруари се забелязва покачване на температурата от 10 на 40 градуса, което заплашва с термичен шок и евентуално пръсване на, на кожуха на реактора. През през май 16 година е, се спомена възможността да бъде изваден от мрежата TH2. През е, Белгийските власти са използвали, са открили е, подкопани бетонни конструкции в съседната сграда и следствие на това, както и дефекти в помпа, в затова на това са е, дали е, са класирали тези недостатъци като аномалия. Е, при е, тези е, леки аварии, всъщност 11 белгийски работнищи в централата са били, констати... са били заразени с радиация тук е, става дума за основен принцип на е, европейското право. Е, аргумента, че тези разпоредби от Евратум, че Евратум са залегнали в Евратум, договора за Евратум не успокоява европейските граждани. Има редица запитвания относно сигурността на тази централа, но документите не задоволяват интереса доклада е, на е, следните документи е, е, доказват обратното. Доклад на Националната експертна група е, за от септември 15, писната е, обосновка за решението на е, Федералната контролен орган за в, от, за връщането на агенцията по управлението на е- Електрабел от 16-та година насам и няколко други. Комисията е, твърди, че работата на контролния орган е прозрачна, но възможно ли е това след като е, междувременно 250 е, аномалии и е, случаи на лека авария са били е, укрити от обществеността? Е, би трябвало наистина е, в е, Комисията по петиции е, ние ви молим да вземете решение, че комисията, че тази петиция е открита, не е решена и съответно да насочим, да се обърнете с писмо и призив към белгийските власти да е, предоставят адекватна и надежна информация за функционирането на е, този реактор. Комисията би искала е, Кралство Белгия да поиска белгийските органи да предоставят документи, които да гарантират сигурността на и безопасността на Тианж 2 защото в а, а, ако а, би трябвало да проверим е, спазването на а, е, условията от а, е, договор за Евратом, свързани с, а, предо, с профилактика и а, безопасно управление на а, ядрени електроцентрали. Благодаря сега госпожа Шлебош за 4 минути аз внесах тази петиция, за да може не само държавите сами да решават дали дадена АЕЦ да бъде спряна или пусната. От е, е, решението за включване или изключване на такава е, централа всъщност е в ръцете на отделните държави и е, оттам е, следователно и в ръцете на операторите на тези централи. Е, е, винаги сме представили сме е, е, пред Европейския парламент се твърди, че всичко е добре регламентирано и че няма никакви проблеми. Но тук въпреки това обаче службите на комисията би трябвало да следят начина на функциониране на тези електроцентрали, включително на Тяж 2 и то много внимателно. Това обаче на практика не става. По никакъв начин не може да се изключи, че има, тук се намесват финансови интереси на някогашните, на съответните страни, които Например, колкото до тяж 2, многократно е, сме свидетели на премълчаване на истината. Например, за 11-те е, заразени, е, радирани, е, заразени с радиация лица, които е, просто за които никаква информация не е предоставена. Според Шпигел от октомври 18 година 250, 250 нови инцидента, свързани с янш 2, е, са се е, случили. Е, всъщност Федералната агенция и замазва нещата да се раздават таблетки е, йод е, не е смехотворно, е, когато ни грози опасност от голяма ядрена авария. Представете си само евакуирането на целия град Ахен в случай на ядрен инцидент. Може ли 40 е, годишният е, жизнен път на една е, вече устаряла електроцент... ядрена електроцентрала да се продължава непрекъснато, сякаш никакъв проблем не съществува, сякаш това е една безопасна, устаряла, но все още функционираща перална, перална машина. Ние е, не можем да си затваряме очите и да е, си скриваме гравите в пясъка, сякаш нищо лошо няма да се случи. Веднага след е, ядрената катастрофа в Фукушима, Германия реши да изключи ядреното електроцен... да изключи своите ядрени електроцентрали. Японците също времено увеличават средствата за тяхната сигурност и то в един район, който е застрашен от земетрес... който е земетресен район. Това е, положението е несравнимо, но въпреки това е, трябва да знаем истината за Тянж 2. Е, говори се за прозрачност в същност не се коментират въобще тези случаи на тези инциденти, които, за които информация се процежда и стига по някакъв начин до обществеността. Комисията на Европейския съюз би трябвало да е, е, приема за даденост и за е, чиста монета е, информацията, която предоставя Федералната агенция, е, но е, нейните данни подлежат на тълкуване. Е, за, например, ние е, повече държави е, членки е, разчитат на ядрена електроенергия. Например, Австрия е изключение в това отношение. За съжаление, тя също е заплашена поради близостта си. Е, така че това, което искаме от Европейската комисия е да назначи едно независимо разследване на сигурността на ядрените централи. Сега даваме думата на Генерална дирекция енергетика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя на вносителите на петицията за усилията, които проявиха. Комисията би желала да подчертае, че разбира, слуша и разбира, следва а, загрижеността, която беше показана. А, що се отнася до безопасността на ядрената централа Тиан. Що се отнася до ядрената безопасност, комисията иска да повтори, че решенията за дългосрочното действие на централите е отговорност на държавите членки и а, това е също така отговорност на придежателите на лицензите. А, обаче ядрената безопасност е абсолютен приоритет на комисията. Ролята на комисията е да гарантира, че ядрената енергия се произвежда в пълна безопасност. Службите на комисията следят прилагането на разпоредбите на новата директива за безопасността за да може наистина да се подобри безопасността. Освен това, службите на комисията много внимателно следят въпросите свързани с ядрената безопасност във връзка с, с ядрени опити в Европейския съюз, по-специално от Янш. И в този контекст комисията би желала да ви предостави актуализирана информация за първите действия които бяха извършени по силата на преработената директива за ядрената безопасност това беше извършено от групата на регулаторите по ядрената безопасност. Белгия участва активно, като част от опита да се ангажира гражданското общество, да се организира. Беше организирано на 3 май миналата година публично събитие също така един работен семинар в Люксембург, който при, при, а, привлече много експерти. Беше представена партньорската проверка и нейните резултати през октомври 2018 година и резултатите бяха представени през ноември 2018 година в Брюксел. Сегашното състояние е, че се изготвят национални планове за действия за а, във връзка с прилагането на резултатите на партньорската проверка в национални графици. Идеята е да се приложат специфичните за всяка страна констатации – Плановете би трябвало да бъдат готови до септември тази година. И накрая комисията би желала също така да ви информира, че темата за остаряването и продължителното опериране, действие на ядрените е, централи – ще бъде разгледано през април в Прага. Всички могат да участват, всички, които се интересуват от ядрена енергетика, правителствата на държавите членки на Европейски съюз, също така представителите на гражданските общества. Благодаря, евродепутати, господин Кон. Благодаря, господин председател. Като депутат от района на Ахен, аз просто е, искам да благодаря за, за инициативата, която беше подета от градския съвет по тези въпроси, защото беше показано колко е важно да разгледаме тези въпроси, да разгледаме международните конвенции договорите, които не са достатъчни в никакъв случай. Необходими са ни ефективни правила за централи като Тянж и хората от нашия регион, моето семейство, всички ние сме разтревожени за Тянж и трябва да се изведат заключения относно безопасността, относно последиците, ефективния контрол – а не само някакви проверки, които изглеждат само добре на хартия. Тиан е един много добър пример за сфери, в които е необходимо да имаме повече интерес, да защитим всички хора в нашия регион и в други региони. Благодаря. Други реакции от колегите? И така господин Майер и госпожа Шлебуш. Имаме следното послание към вас. Подкрепяме вашите петиции. Предлагам на колегите да ги запазят открити, както пред, поло, предлагате. И също така предлагам на колегите да изпратят писмо до Европейската комисия и както каза господин Кон, ние може да помолим Европейската комисия да предостави допълнителна информация за управлението на остаряването на ядрени централи, особено в Белгия, особено Тианш 2 и и да се обърнем към правителството със същата молба и да получим становището също така на белгийското правителство. Аз исках да кажа следното. Мисля, че ние трябва да изпратим писмото до бългийските власти по този въпрос. Благодаря ви много за пояснението. И така, разбира се, ще го направим, ще направим това, което предложихте. И сега давам две думи на господин Грютемайер и на госпожа Шлебош. Wenn два минута бите Имате по две минути. Я, филин данк. Благодаря. Надявам се, е, когато е, е, се говори за договора Евротом по повод на Брексит след март, да се задействат някои промени, свързани с ядрените електроцентрали. За мен е много важно всички ядрени електроцентрали които функционират вече 40 години и около които има толкова проблеми, да се контролират чрез европейски надзор, европейски е, надзорен орган да следи за тяхната безопасност. Благодаря. Сега. Е, е, Извинявайте. Имате думата. Ще бъда... Съвсем кратък ще бъда. Госп... Благодаря ви за подкрепа на нашата петиция, петиция за това, че ще последвате нашето предложение е, и е, свързано с управлението на ядрените електроцентрали. Сега имаме още две петиции от Спения, от, от Испания, извинете. Е, петиция 434 във връзка с атомната електроцентрала Гарония в Бургус и другата петиция 0312 е, е, казаха ми, че вносителя на петицията е тук. Имате думата 5 минути. Благодаря, господин председател. На 25 април 2017 година аз дойдох тук във вашата комисия, поисках, за, за, поисках да се закрие атомната електроцентрала от Грония, който беше продължен от предишното правителство. Електроцентралата не работи от 2012 година. Не са направени необходимите инвестиции за осигуряване на нейната сигурност. И това е в нарушение на член 8-9 за публичната информация. И така петицията остана открита и ние поискахме правителството на Испания да ни даде информация преди две две, е, два месеца по-късно беше закрит ядрената централа, но те казаха, че мрежата в електромрежата на Испания няма да бъде засегната, след като се а, е, демонтират сградите и се а, облагороди региона, но тези решения не са изпълнени, т.е. от тогава насам виждаме прекалено много забавяния. Е, разпоредбите на Евратом не се спазват и очевидно а, един, един независим орган в Испания до този момент не изпълнява задълженията си, така че аз имам няколко конкретни въпроси. На първо, към ядрените оператори към, в Испания. Директивата 2011 за безопасно управление на радиоактивни отпадъци е, определя, че трябва да има лиценз и а, е, компаниите, които работят с радиоактивни материали, трябва да могат да а, покажат, че имат правомощия и компетентност за демонтиране на ядрени централи. Те обаче нямат такива и те нарушават разпоредби на договора Евратом. Правителството на Испания е експлуатирало тези мощности, но не ги демонтира, особено компаниите, които трябва да отговарят за токсичните отпадъци. Говорим за 418 милиона евро, които са дадени за извеждането от операция на Гарония. Но тук не се говори как се опитва как се управляват ядрените отпадъци. Също така енергийната бедност беше разглеждана в 18-та година. Собствените показатели на комисията са 19,1 милиона хора в Испания – които живеят в условия на енергийна бедност. Това е много по-високо от средния процент за Европейския съюз. И тези предприятия са в първите 10 по отношение на замърсяване. Втори въпрос до, европейск... до испанската държава. Евратом и договора в своя член 21 много ясно заявява, че всякакви радиоактивни отпадъци, включително отработено гориво, следва да бъде изолирано дългосрочно за защита на хора и околната среда. Ионизиращото лечение изисква добри възможности за дългосрочно склониране, но а, временното складиране на ядрени отпадъци е само временно решение. Никоя държава не можала да предвиди централизирано съхраняване на тези отпадъци. те са близо до ядрените електроцентрали. Например, в Гароня те излагат околната територия чрез климатичните промени на опасност. Единствения проект, който е свързан с централизирано съхраняване на радиоактивните отпадъци, се е из се предвижда тогава, когато приключи техния жизнен цикъл след 40 години. В Гарония, както и другаде, това би означавало, че радиоактивните отпадъци ще бъдат неконтролир... неконтролирани. Директивата също така не се спазва разпоредба 12, що се отнася до временното и дефинитивното складиране на е, радиоактивни отпадъци също така планирането, прозрачността, разходите, издаване на разрешения Необходимо е да имаме план за възстановяване, ефективно възстановяване на района. И този регион се нуждае на план за развитието на чиста устойчива енергия, без фракинг, без а, а, копане, без а, сонди Европейския парламент трябва да призове испанското правителство да изпълни задълженията си по Евратум във връзка с хора и околната среда и а, да се направи така, че те изпълняват а, международните договори. Това е много ясно не. Госпожа е отново имате думата. Отново ви благодаря. Благодаря господин вносителю на петицията. В началото комисията иска да каже, че решението да, дали да действа една ядрена централа или не е решение на, европейск, на съответните държави а, плановете няма да бъдат удължени, няма да се връща а, гароня. Трябва да се подчертая обаче, че ако държава членка изп... реши да продължи живота на дадена електроцентрала, тя трябва да даде доказателства, е, че са спазвани е, всички правила. Що се отнася до. А, а, необходимо е да има национален, национална законодателна рамка за а, управлението на радиоактивните отпадъци. Това е по силата на директивата за управлението на отпадъците. Основната отговорност за ядрената безопасност е на лицензопритежателя. Това е по силата на директивата за ядрената енергия. Испания, подобно на всички други държави членки, членки трябва да гарантира правилното транспониране на тази директива и спазване на всички изисквания. Комисията проследява а, степ, състоянието на транспонирането на директивата и нейното изпълнение. Според а, Евратом се изисква проследяването на директ изпълнението на директивата, комисията има достъп до средства за мониторинг, с които да се увери сама, че се спазват правилата. Председателят благодаря. Колеги, господин Мачирайсо. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на вносителя на комисията за изложението. Много се радвам, че електроцентралата Гароня е е затворена. Това беше една скъпа централа, безполезна, при това опасна. И това е много важна стъпка. Сега сме вече във втората фаза, която е сложна. А как се извежда от експлоатация е една ядрена централа. Има две неща, които бяха повдигнати, на които трябва да отговорим. Първо, липса на информация. До тук нищо ново. Това е въпрос на независима информация, що се отнася до ядрената енергия. Имаме тук кметове, а, хора, които не са информирани какво се случва в ядрената промишленост. Така че има една голяма черна дупка, свързана с информацията. На второ място имаме сериозен дефицит е, в управлението на отпадъците. Не се изпълняват разпоредбите на Европейската директива за управление на отпадъци. Централизирани е, депа за отлагане на отпадъци трябва да оставим петицията открита, да изпратим писмо, да питаме какво става с процедурата за извеждане от експлоатация. И мисля, че е дошло време в тази територия на север от Бургос да започне да използва устойчива енергия, да не се впуска в фрекинг или камени кариери, най-сетне да се заеме с чиста енергия. Затова нека да изпратим писмо на, във връзка с нарушителите. Благодаря. Всеки път, като погледнем какво става в сектора на ядрената енергия и особено в Испания, виждаме, че има нередности, липса на прозрачност, липса на информация и а, ще видим също така, както а, видяхме тази сутрин. А, Видяхме и тази сутрин това. И това е един повтарящ се въпрос тук, що се отнася до ядрената енергетика в Испания, липсата на, импро... липсата на информация, импровизациите, импровизираните мерки, според нас се дължат на придвижването на хора от правителството към големите компании – включително министри и държавни секретари, които сега са в управителните съвети на тези енергийни компании. И какво се случва тук? Економическите ползи се оказват по-важни от общата полза – и са по-важни и от здравето на нашата планета и те са много важни при изпълнението и спазването на правилата на Евратом. Петицията следва да остане отворена. Призоваваме Европейската комисия да следи много отблизо какво се става с радиоактивните отпадъци при извеждането на ядрената централа в Гароня. Знаем, че извеждането от експлоатация ще бъде направено от испанските власти, но това трябва да стане все пак във връзка с директивата и разпоредбите на Евратом призоваваме комисията да бъде бдителна. Може да се предложи също така тук в нашата комисия да имам, да проведем една мисия в Испания, за да видим какво става в ядра, сектора на ядрената енергия. Има други свързани а, проблеми и много петиции, свързани с ядрената енергетика в Испания. Госпожа Валина. Но. Не искате думата. Добре, господин Бенито. Vale, muchas gracias, señor presidente. La verdad es... Благодаря, господин председател. Не бях сигурен дали да се изказвам отново. Мисля, че носителят на петицията даде по-добри разяснения, отколкото би могъл да го направи всеки един от нас. Сега, по отношение на казаното от комисията, липсва информация. Знаем, че Гарония бе затворена през 2012 година, но от тогава има опити за възобновяване работата на централата. Като това се оправдава с различни аргументи. Централата бе затворена поради силния обществен натиск. Обаче централата не е разглобена, не е демонтирана, не е освободена площадката. Очевидно, че се правят някакви планове за възобновяване на нейната експлоатация. Мисля, че това, което наблюдаваме, противоречи на договора Евратом. Разглобяването няма да бъде поверено на оператора, а ще бъде извършено от обществените власти, от държавните органи. И това е още един пример за подхода, при който печалбите попадат в частни ръце, а разходите за разглобяване на централата и нейното демонтиране трябва да бъдат поети от държавния бюджет. Питам се дали комисията възнамерява да събере повече информация във връзка с този въпрос. Комисията е призвана да бъде пазител на договора, а в случая договорът за Евратум е нарушен. И още един въпрос, извънредно вашен. Това е извънредно важно – Комисията настоява за програми за справедлив преход, но преходът засяга специфичен регион в случая. Всичко се е въртяло около централата и затова дружеството трябва да бъде накарано да плати разходите за демонтирането й. Искам да запитам комисията, не може ли тя да предприеме действия, не може ли да поиска повече информация от Испания в тази връзка. Bien, esta central nuclear... Госпожа Фераг... Ферагби. Ами, тази централа е отворена през 70-та година. През 2012 година е закрита. Петицията е от 16-та година, защото има страхове, че ще бъде възобновена експлоатацията й. Значи, повече от 10 години са необходими за демонтирането на централата. Сроковете до сега се спазват. Комисията следи процеса. Всички директиви, които имат място в случая, се прилагат. Така че нашите хора вярват на комисията. Не виждам защо трябва петицията да остава открита. Мисля, че тя трябва да бъде приключена. Можем да се оплакваме, обаче да се оплакваме от това, което е така, да се оплакваме заради самото оплакване, не е редно. Няма нарушение. Ако се стигне до нарушение, тогава можем отново да се занимаем с въпроса, но в момента няма нарушение. Смятам, че трябва да приключим работата по тази преписка. Председателят мисля, че мога да направя резюме в три точки. Струва ми се, че няма дисхармония между нас. Необходимо и възможно е да бъде изпратено писмо до испанските власти и да се поиска повече информация от тях. Това е добре. Второ, мисля, че е необходимо и уместно да поискаме повече информация от Европейската комисия по този въпрос. И след това има две възможности. Чухме две препоръки. Да се продължи работата по петицията или да бъде тя приключена. Да решим това с гласуване, предлагам. Кой е за? Това работата по петицията да продължи след като извършим тези две стъпки, които очертах. Кой иска да продължи след това работата по петицията? Трима души. Кой е за това да бъде приключена работата по петицията? Пак трима. Мисля, че в този случай гласът на председателя е решаващ, т.е. ще приключим работата по петицията Моят глас бе решаващ. Е, Извинявам се. Казва вносителят на петицията. Ако ми позволите, бих казал още нещо. Жалко е, че приключвате работата по петицията. Много жалко. Виждам, че дезинформацията е стигнала дори до комисията по петиции. Тук един депутат казва, сроковете са спазени. Ми значи тя няма достатъчно информация. В Галония има едно дружество и се очаква то да е спазило договора си. Съгласно Евратум, договора за Евратум, дружество което изгражда ядрена централа или площадка за съхраняване на отпадъци от такава, е длъжно да демонтира централата. В случая едно дружество изгради е изградило централата, но държавните органи ще я демонтират. Следователно договорът не е спазен. Освен това имаме големи проблеми с радиоактивните отпадъци. Стоят едни контейнери, които очевидно се пазят на място с цел евентуално да бъде реактивирана централата. В момента горивото не може да бъде изведено от централата, тъй като контейнерите не се предоставят. Председателят решението вече е взето. Ще ви изпратим последващата информация, която ще поступи от испанските власти и от Европейската комисия. Ако има някакво впечатление в бъдеще, че нещо не е наред, можете отново да внесете петиция. Това е ваше право. Не. Искам да се изкажа по процедурен въпрос. Моля. Заповядайте, да. Може ли да проверите дали има необходимия кворум за гласуване? Защото в противен случай трябва въпросът да бъде отнесен на заседание на координаторите. Това ниво тук е по-високо от нивото на координаторите. Да, обаче може би нямаме кворум като комисия. You have right to open it, to open it in the future, but it was, the decision was made. Значи аз предложих две възможности. Да продължи работата по петицията или да бъде приключена работата по петицията. Беше взето решено от комисията. Няма кворум, за да се вземе такова решение. При такива случаи не се изисква кворум. И за съжаление, моят глас става още по-важен. Благодаря ви. Сега Давам начало на обсъждането по петиция 65 от 17 година петиция 0918 от 2018 година. Отново двете петиции са от испански граждани във връзка с замърсяването в Паломарес в Испания. Носителят на петицията Хосе Доминико Мартин Санчес. Така ли е наистина? Тук ли сте? Имате думата за 5 минути. Muchas gracias. Благодаря, господин председател. Ще обобщя това, което е станало в Паломарес. Един бомбардировач на Съединените щати в опит да се зареди с гориво се сблъска с танкер. И в резултат на този сблъсък се стига до изливането на 9 тона плутоний в околната среда, като само малка част от тях са почистени. Този плутоний се разпространява из територията и е възможно да бъде засечен на 20 см от повърхността. създадени са специални ями, в които са заровени голям брой килограми плутони. Мисля, че часовникът, който отмерва времето, не е точен. Да, и значи тези кладенци все още съществуват. Това е нещо като незаконно ядрено гробище. И отгоре върху земята се отглеждат зеленчуци. Има селско стопанство. Защото правителството на Франко постигна споразумение с Съединените щати да се отрича радиоактивното заразяване. Значи още на 20 см от повърхността се чувства облъчването, може да бъде засечено и има кладенци. Те са два на брой. Ями, в които е затворен, е заровен този плутоний или една част от него. А в тази област облъчването се чувства и до днес. Навсякъде може да бъде измерено. Та между Франко, правителството на Франко и Съединените щати е постигнато съгласие цялата област да не бъде обеззаразявана, а да бъде използвана като нещо, за нещо като лаборатория, като населението бъде превърнато в морски свинчет, опитни субекти. През 2003 година земеделци и собственици спомен... решиха да се заемат с дейност селско стопанство и разровили кладенците, като установили, че плутонията е заровен много плитко под земята – и може да се сравни по своето въздействие с Чернобил. В Чернобил не е възможно да се използват хора за изпитвания, докато в Паломарес живи хора са превърнати в обект на експерименти. До 2003 година е било положението едно. От 2003 година решават земеделците и собствениците на земи да разединат земята, да я използват и започват да копаят. И намират плутония. И става дума за площи, заразени в обем хиляди кубични метри. През 2010 година съвета за ядрена безопасност публикува план, според който трябва да бъдат обезоразени 50 000 кубически метра почва. Като плутоният бъде изваден и бъде изпратен на Съединените щати. Този план е одобрен от Европейската комисия. През 2010 година комисията изпрати екип от експерти, които се запознаха с плана и го разгледаха. Но, какво става тогава? Министерство на енергетиката на Съединените щати реши, че плутоният, който ще им бъде изпратен, е прекалено голям обем и че трябва да се обезрази прекалено голяма площ вместо 50 000 кубически метра да се обезразят 28 000 кубически метра. И това беше одобрено от съвета за ядрена безопасност и от комисията. Аз ще ви кажа какво стана и в последствие. Това е, е известното споразумение от 2015 година, наречено Кери Маргайо. Това споразумение няма да бъде изпълнено защото администрацията на Тръмп няма да го изпълни. Но дори да се стигне до изпълнението му, то е само за 28 000 кубически метра земя, а не за 50 000 кубически метра. Искаме в тази зона да бъдат изпратени нови експерти, да бъде изпратен нов екип, защото знаем, че се нарушават правилата както на държавата, т.е. на испанската държава, така и на Европейския съюз. Това имам да кажа. Давам думата на колегата. Добър ден. 53 години в Паламарес живеем с радиоактивност. Защо? Погледнете югоисточният ъгъл на испанската територия. Това е мястото, където има радиоактивност и мястото, където се вземат решенията. Двете отстоят на 500 км разстояние. Става дума за, 5, за 6 тона радиоактивен материал. Сигурно знаете историята на инцидента. Той датира от времето на студената война. Почти 10 кг плутоний 239 е пръснат над областта. Преди Чернобил това е смятано за най-тежкият въздушен ядрен инцидент в Европа. За пръв път една хидрогенна бомба, водородна бомба, на практика пада върху население, върху територия, която е населена. Става дума за инцидент след Хирошима и Нагасаки. Ето я територията с нейните зони и вече чухте, е, че по това време в Испания е имало диктатура. Виждате така наречените нулеви зони, епицентъра, е, един от най-важните парцели, засегнати от заразяването, който е земеделски парцел, не е включен в тази схема. Защото нито Испания, нито Съединените щати са имали намерение да извършват там почистване. Сега започна ново хилядолетие. В Испания режимът се е сменил. Уж говорим за нова нагласа и нов подход към случилото се през онзи режим, но пак ще кажа, на много далечно разстояние са едно от друго местата. Мястото, което е засегнато и мястото, където се вземат решенията. Ние искаме да бъде изчистена територията. Говорим за повече от един микросиверт годишно облъчване. Това бе критерият, Европейската комисия е дала съгласието си за плана за безопасно почистване на територията, изготвен от местната власт. Целият радиоактивен материал, който не е взет от американците или не е от мит, от вода или продухан от ветровете, е съсредоточен. Виждате тези места, обозначени в лилаво, те трябва да се демаркират. Задължително да бъдат обозначени, защото там има много висока концентрация на радиоактивност. Това става едва през 2008 година. Никаква информация, никаква информация. Никой не е казал на хората, че е опасно да се извършва каквато и да било селско-стопанска дейност там. Виждате най-голямата концентрация в зона 3 в, самата, в самия център. В зона 6 също имаме големи проблеми. Те са този район е в планините. Кери Маргайо подписаха споразумението. Кери, Джим Кери, т.е. Джон Кери, министра на външните работи на Съединените щати, и Маргайо, министра на външните работи на Испания – За, за зона 6 е определен прак от 4 бекерела. Виждате, зона 6 е разположена до Виадикос. Този район е с много красив пейзаж, туристически район. Пред него стои голямо туристическо бъдеще – но нашите власти твърдят, че тези 21 хектара, колкото е площа на зона 6, трябва да бъдат оградени и до, трябва да бъдат увеличени 4 пъти радиологичните критерии, определени от Агенцията за ядрена безопасност. Нашите собствени органи изпаднаха в противоречие един с друг. Вижте какво е положението на практика сега в тези заразени зони. Гледаме, разбира се, към бъдещето. Първо, има частично ограничаване на ползването на тези земи. Процедурата е постъпателна и това, на което сме свидетели всъщност е, че историята се повтаря – това има обществени последици, има економически последици. Ние живеем с тази радиоактивност 53 години и още 432 години хората там ще живеят с подобна степен на радиоактивно замърсяване. Това е проблемът с Паламарес. Виждате, има 4 напълно ограничени от към достъп зони. Те имаха обещаващо бъдеще, което е напълно съсипано. И туризъм, и економика, за съжаление, са напълно разсипани. Благодаря. Сега госпожа Сиека от Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря ви. Искам да благодаря сърдечно на вносителите на петициите за изчерпателните и подробни изложения върху ситуацията в Паломарес. Най-напред комисията трябва да заяви, че изцяло разбираме опасенията на испанските граждани за Паломарес и продължаваме да следим това, което правят компетентните власти в страната по този въпрос. Що се отнася до искането отново в Паломарес да бъде изпратен екип от експерти – Член 35 от договора за Еврато може да послужи като правно основание за извършване на такова посещение. И с удоволствие ви съобщам, че комисията възнамерява да изпрати такъв екип през първата половина на тази година. Ще бъде направена проверка как са изпълнени препоръките на предишния екип посетил мястото през 2010 година. Беше споменато, че има заявление за намерение от 2015 година и двете правителства на Съединените щати и Испания са изразили готовността си да сътрудничат помежду си за обезразяване на района и за изнасяне на отпадъците в Съединените щати. Както бе казано, окончателният вариант на плана за обеззаразяване все още не е прият. Комисията, след като приключи мисията по член 35 от договора за Евратом, ще ви уведоми за нейните резултати и констатации. Мисля, че можете да очаквате такава информация от нас през втората половина на настоящата година. Благодаря за вниманието. Председателят госпожи и господа депутатите. Госпожа Албио. Не зная дали има много голям смисъл да се обсъжда това, дори да провеждаме гласуване, защото тук има само шестима депутати, които са от общо три политически групи. Много внимателно изслушах носителите. Това, което става в комисията, бих казала, е доста необичайно. Искам да благодаря на вносителите за поставянето на въпроса пред Европейския парламент. Много ясно става, че декларацията от 2015 година е само празни думи. Тя не изразява никаква воля, реална воля за решаване на проблема. Мисля, че испанските власти и европейските институции оставят населението на този район изцяло на самотек. Те 53 години очакват района, в който живеят, да бъде рехабилитиран. Това, което е застрашено тук, е обществено-економическото развитие на района като цяло. Аз съм твърдо убедена, че петицията трябва да остане открита. Комисията трябва да продължи работата, която върши. Трябва по-специално да продължи проверките. Това е наистина от огромно значение. Съобщението, което току-що направихте, че ще изпратите втори екип за оценка на положението през първата половина тази година е много положително. Бихте ли ни казали, ако е възможно, точно кога ще бъде проведено посещението? Може ли да ни посочите дата? Важно е комисията да се придържа към разпоредбите на договора за Евратом. Не можем да чакаме до безкрайност. Не може да се чака повече. Хората в района не могат да чакат повече. Те са чакали 53 години този въпрос да бъде решен. Разбираме, че може би комисията по петиции трябва да поиска от испанското правителство подробен план с конкретни мерки и да поиска информация какво точно възнамерява правителството да прави за рехабилитация на района. Господин Марчелези, благодаря, господин председател. Благодаря. Огромна благодарност изразявам към вносителите, че са били толкова път за да дойдат тук и да ни запознаят с този огромен скандал, екологичен и геополитически едновременно. Всъщност няма план. Никой не знае какво ще стане с скандала. Това не може да се, да, не може да се допуска. И за това всичко, което мога да направя, е да подкрепя петицията да остане открита. 53 години излагане на радиоактивно облъчване тази петиция наистина трябва да остане открита. Трябва комисията да провери какво става на място и тогава, може би, ще бъдем в състояние да вземем решение. Надяваме се. Извънредно сериозно е положението в Паломарес. И още един коментар ще си позволя да направя по-скоро по процедурен въпрос. Мисля, че това, което стана с гласуването по предишната точка, бе доста обезпокоително. Всъщност, гласуването според мен не бе валидно. Ние имаме много строги правила. Една трета от членовете на комисията трябва да присъстват, за да има кворум. А, това означава 12 членове. А, тук имаше само 6 членове на комисията. Значи, когато няма кворум, Въпросът се отнася на заседание на координаторите. Следователно, вие сте длъжен да го отнесете до координаторите. Говоря за предишната петиция. Моля, господин председател, да спазите правилата. Да. Приемаме вашата бележка. Е, проверих това със секретарията и сега въпросът за предишната петиция ще бъде отнесен на следващото заседание на координаторите. Съгласен ли сте? Госпожа Барио, благодаря много на вносителите на петицията. Благодаря ви за това, че сте тук. Не съм запозната с подробностите въпреки че всеки общо взето знае какво е станало в Паломарес. Колко хора в Испания са уведомени за тежестта на този инцидент? Аз съм от Андалусия. И тя се намира недалеч. Мога само да кажа, че това, което е станало, е голяма опасност. Извънредно опасно е и този риск не е бил добре управляван, както недвусмислено казаха вносителите. Отговорно за това носи испанската държава на федерално ниво. Регионалните органи не носят отговорност. Но дори и на регионално ниво е имало какво да се направи. В крайна сметка говорим за земеделие, за туризъм, за живота на хората. Всичко това става в региона и никой не е знаел, че е опасно да се занимава с каквото и да било. Така че едно посещение би било много положителен знак. Приветствам обстоятелството, че комисията планира такова. Трябва да се повиши осведомеността, да се повишат познанията на хората, те да бъдат запознати с тежестта на проблема и също така трябва да се намери начин да бъдат обезвредени благодаря ви много за тази петиция, госпожа Фарагут. Мисля, че тук има консенсус. Трябва да направим всичко, на което сме способни, за да може да бъде запазен животът в Паломарес. За съжаление, регионът е засегнат от е, много силна стигма заради този инцидент. Други колеги споменаха това, вносителите го казаха. Искам да благодаря на колегите, макар че те са от други политически партии. Наше задължение е да бъдем тук. В Нашата политическа група, тук отговарям на колегата, който говори за кворума. Нашата политическа група тук е представена с 9 членове. Половината от тях липсват. Просто отсъстват от парламента. Това ли искате да кажете? Че тези, които липсват, са пречка за това да гласуваме. Вижте, детето ми не е добре, но аз съм тук. Мисля, че трябва да проявим уважение не само към тези, които отсъстват, а и към тези, които присъстват. И преди всичко към тези, които присъстват. The... Не, вижте, мисля, че е ясно това, което трябва да направим. Трябва да изчакаме Европейската комисия да изпрати група за проверка. И очевидно с този въпрос ще се занимае следващият състав на парламента след изводите. Защото, доколкото разбрах, експертната група, която ще бъде изпратена, ще излезе с заключение във втората половина на тази година. Да се надяваме, че следващият състав на парламента ще формира кворум, когато се обсъжда този въпрос. Да, добре, значи сега между нас има консенсус. Петицията остава открита. Очакваме резултатите от проверката на експертния екип, който ще бъде изпратен от комисията. Някой желая ли думата? Да, заповядайте. Вносителите за две минути. Благодаря. Благодаря за вашата подкрепа за нашата петиция. Искам да кажа ясно едно. Ние сме сезирали и аудиенция национал – Тоест въпросът има и съдебно измерение. Споразумението с САЩ не се прилага. Става дума за 50 000 кубически метра. За момента това е гробище. Там вече трябва да се извърши обеззаразяване, почистване и е, едва тогава е, да се мисли за постоянно настаняване на отпадъците. Е, около този въпрос има едно було на секретност. Аз се опитах да присъствам на заседанията в Аудиенция Национал. Там голяма част от информацията е секретна. Американците пращат секретни документи, с които изопачават статистическите данни. Споразумението от 2015 година също беше класифицирано известно време, след това бе декласифицирано след поступило искане за това. И последен въпрос – Случаят е изключително, изключително тежък. Деца а, вървят по улиците. Те вървят по улиците и дори само като играят, се заразяват, облъчват се от полоний 239 и го занасят в къщи. Тоест всички, всички пренасят това радиоактивно заразяване и го разпространяват. Аз съм чел член 34 от договора за Евратум. И всеки път, когато го чета, си мисля, че той никога не е бил спазван. Защото ако някога беше спазен, ние никога нямаше да изпаднем в това положение – да, искаме да дойде една анкетна експертна група в Паломарес, но това не е същественото. Същественото е да се реши проблема с замърсяването, радиоактивното замърсяване. Защото става дума за 53 години, през които ние живеем при това положение. И това се дължи на изпълнително решение, взето на хиляди километри отвъд Атлантика. Добре, преминаваме към следващата петиция 327 от 18 е, година за инсталацията Ел Кабрил в Кордоба. Господин Галардо от Испания е вносител. Благодаря на комисията Петиция, че ми дава възможност да ви представя тази петиция. Тя през 18 година бе обявена за допустима. Става дума за е, място за е, депозиране на, депониране на ядрени отпадъци Ел Кабрил. Помолихме комисията да се включи е, в, е, да вземе отношение за нещо, което заплашва здравето на населението. Аз съм след хората, които са пряко засегнати. Е, от автономната общност на Андалусия. Е, е, представлявам и няколко е, неправителствени организации, Асоциацията за борба с ядрената опасност. Какво искаме? Един от основните проблеми на ядрената енергетика е, са е, отпадъците, ядрените отпадъци, които е, запазват, които имат прекалено дълъг период на полуразпад и са опасни стотици години, десетки години наред. На е, тук говорим дори за е, средно, е, среден риск. 90% от тези отпадъци с по-ниска степен на риск са всъщност отпадъци от нашите ядрени електроцентрали. Има а, е, и ядроактивни отпадъци от други източници. Аз говоря за ядрените а, е, електроцентрали. 90% от ядрените отпадъци идват именно от тях. те са по-малко токсични от други източници, но все пак са опасни и са вредни за околната среда. Тези отпадъци, този отпадъчен материал се складира в е, една централа в Елкабрил, в е, Кордоба, в Андалусия. Там е, се складира конкретн, с конкретни отпадъци с срок от максимум 30 години Испанските власти е, и обществената компания, известното дружество, което отговаря за тези отпадъци и обезвреждане на тези опас... опасности, всъщност е, участват в е, това. този обект всъщност бе избран по недемократичен начин. Сима Киреса всъщност през е, това е проблем от 61 година насам. Та, очевидно, е, част от отпадъчния материал тук е, е с происход от САЩ, е, поради някакъв договор за сътрудничество с тях. 2010 бе заведено дело и 996 всъщност имаше е, благоприятно решение на Мадридския върховен съд, според което Алкабрил трябваше да бъде демонтирана. 2002 бе преповторно, преповторно това решение от Върховния съд. През цялото това време, 1992 година още, Ел Кабрил е, отпадъците в Алкаврил са се увеличили 20-кратно. През целия този период няма достатъчно прозрачно, следователно расте недоверието. Освен това, самото място не е е, подходящо. То е далеч е, от е, източника на тези отпадъци. Ето защо не е логично да бъде там. Второ, намира се близо до важен национален резерват, природен резерват. Друг, друго е, важно съображение е недостатъчните мерки за безопасност при радиоактивни отпадъци, винаги трябва да бъде претеглен риска. На този обект са регистрирани два, две аварии. Е, това са случаи с замърсяване на почвата. Заразяване на почвата. Е, имало е, имало е случаи с е, злополуки, свързани с пожари, където пожарникарите не са могли да ограничат пожара и само са наводнили обекта. Неодавна станахме свидетели на теч на вода в този обект. Факта, че има вода, говори, че запечатването обвивката на този контейнер не функционира както трябва. Два от десете, две от десете ядрени централи започнаха да бъдат демонтирани в Испания. Чуваме, че този в Гарония също ще бъде изваден от експлоатация. Така че няма основание да се разширява този обект за е, депониране на отпадъци. Трябва да бъде закрит, за да сведем риска до минимум. Трябва да се намери е, друго място за подобно инсталация. Очевидно, това в никакъв случай не облагодетелства района економически и в екологичен е, план. Свидетели сме на оттегляне, изнасяне на предприятия от него, значи трябва да се пристъпи към денуклеизация, е, обезвреждане на този район и да се потърси друго място за ядрените отпадъци трябва да съкратим, да сведем до минимум разстоянието, на които се транспортират тези отпадъци. Една от групите експерти, според една от експертите групи, избора на нов обект ще събуди нови реакции, ще има нов дебат т.е. дебат за чиста енергия е, и против е, ядрената енергетика. Ние бихме ви приканали, бихме приканали делегация на депутати от Европейския парламент да, е, и членове на комисията, представители на комисията, извинете, да направят посещение на място, за да се запознаят с фактите колко е, време е необходимо комисията да разбере какво става там. Испанското е, правителство твърди, че е, е, спазва, но всъщност нарушава правилата за прозрачност, както и е, правила за запазване на околната среда. Освен това, не виждаме е, е, да се предоставя необходимата документация от централния орган, отговарящ за тези въпроси в Испания. Същото се отнася и за ядрената регулизацала в Бургос. Е, според предходната петиция, е, възможно е да има нарушение и на правилата за управление на ядрените отпадъци, защото тези отпадъци се съхраняват, което не е редно за този обект, т.е. класификацията не е вярна. Директивата за Евратум е, също е, е тази инсталация в нарушение на директивата е, евра... Е, договор за Евратом. Така че моля комисията да се намеси и да помогне на населението там, да поиска от е, властите да обяснят какъв вид отпадъци се е, депонират в Ел Кабрил и да се направи по възможност ново, нова оценка на, на въздействието и да се обясни защо кое налага увеличаване капацитета на този, е, това ядрено депо. Благодаря комисията. Uh, thank you very much. Thank you, Mr. Gallardo. Благодаря, господин Галярдо. Комисията напълно разбира какво тревожи е, гражданите във връзка с е, депонирането на ядрено и е, отпадъци в Европейския съюз. Това попада под, се регулира от директивата за отпадъците, според която трябва да има национална рамка от регулаторни органи за управление на отпадъците – Испания като държава членка трябва да гарантира е, тази директива да се е, транспониране на тези разпоредби в националното право и да се помисли за допълнително е, изграждането на допълнителна инсталация за депониране на ядени отпадъци. след като е, нивото на отпадъци от ядрените потенциали е, пада. Испанските органи подадаха, е, предадаха на комисията национален доклад за изпълнение на директивата. Там се включва и въпросът с е, ядрените отпадъци в е, Ел Кабрил. Съдържа се информация за бъдещи оценки и съответните мерки за безопасност. Трябва да се каже тук, че не е обявено е, да има високо е, опасни ядроактивни отпадъци, е, високо риск ядроактивни отпадъци в този обект. Но крайната отговорност за управление на ядроактивните отпадъци е в ръцете на държавите членки, които са генерирали тази отпадъци. Тоест, е, е, е, испанските е, компетентни регулаторни органи трябва да направят така, че съответно е, тези отпадъци и тяхното управление да е, отговаря на всички национални изисквания за е, радиоактивните отпадъци и тяхното депониране. Евратум трябва да поиска от държавите членки да следят нивото на радиоактивност в почвата, водите и храните. Това е резултатите да се е, съобщат на комисията, тя да има достъп до тези, е, този обект за проверка. И накрая комисията смята, че изграждането и модификации на е, този обект са били обект на са направени след оценка на въздействието. Испанските органи твърдят, че модифициране, подобрение в проекта няма в значителна степен да подобрят е, качествата на този обект. Е, е, според директивата на Тура 2000, 2000 за местообитанията и екосистемите. А сега да помоля колегите си. Имате думата. Gracias, presidente. Yo eh, veo que en esta petición, bueno, en primer lugar agradecer a, a los Благодаря. Е, Тук е, става дума за три неща. Значи отхвърлянето от страна населението на тази, този обект, после това е, е, също се намира в, в, в е, територия е, в зона, която попада в Натура 2020. Освен това е земетръсен район. И е, третия смущаващ фактор е липсата на прозрачност при предоставяне на информацията за това какъв вид е, отпадъци се складират там. Тези три елемента липсват. Значи от тази комисия ние би трябвало да поискаме допълнителна информация от испанските власти, и да държим отворена, открита тази, тази петиция, докато въпросът с тази петиция, докато получим желаната и необходима информация. Следващия Мерцелези. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на асоциациите, които подкрепят а, тази петиция. Когато а, си мисля за ядрената енергетика в Испания, проблемът, е, нещата опират до мощности. Е, няма достатъчно информация. Е, свидетели сме и в други, не само тази петиция, както Гаруния или Паламарес, в предишните петиции се натъквахме на същото. Трябва ни хора, би трябвало хората да знаят какво става и как се развиват е, ядрената енергетика. Е, тук от комисията казват, че е, с оценка на въздействието е направена и резултатите отговарят на, нормите в Ел Кабрил. Но когато става дума за безопасност, когато говорим за ядрена енергетика, основната, ключовата дума е безопасност защото отново този обект се намира в земетръсна зона, е, в е, Натура 2000, да не говорим за транспорта. Да се транспортира, е, да се транспортират ядни отпадъци на огромни разстояния, колкото по-далеч, на по-големи разстояния се пренасят тези отпадъци, толкова по-голям е риска от аварии, опасността от замърсяване. Значи бих искал този въпрос да се разглежда като пакет, не само Кабрил, но, но е, безопасността от ядрената енергетика в Испания като цяло. Да, да обединим всички тези петиции и да се запитаме, да, да видим до каква степен Испания се съобразява с разпоредбите. Трябва да се направи една, е, едно така сериозно посещение и мисия и да се набере цялата необходима информация. Благодаря. Първо благодаря на вносителите и на комисията. Сега, е, от една страна, разбира се, е, не би трябвало да се складира ядрен, ядни отпадъци в е, такъв район. От друга страна, обаче, до каква степен са спазени е, изискванията за радиоактивните отпадъци, за, е, през, е, от гледна точка на опазване на околната среда, комисията казва, че според информацията тези условия са спазени. Е, испанското е, правителство е уведомило комисията е, за своя план за е, обезвреждане на ядрени е, отпадъци. И слушах внимателно това, което казаха от комисията. Е, тя е пазител на договор, както и Евротон, е, е, Евратом, извинете. И очевидно всичко, е, всички изисквания е, са спазени. И вярвам на комисията. Комисията са били на място, те би трябвало да знаят. Аз съм просто един депутат в парламента и какво ми остава, освен да вярвам на казаното от тях. Така че, може би е добре да поискаме допълнителна, повече информация. Но ако информацията е това, което идва отново от комисията, ако няма повече информация, тогава е по-добре да закрием е, процедурата по тази петиция. Аз е, мисля, че тук няма политически е, подтекст. Е, тези въпроси са от особено голямо значение и за комисията, разбира се. Но ако нямаме достатъчно достатъчно научни аргументи в полза на това, което каза комисията, да закрием е, този тази петиция. Подкрепям е, това, което колегата току-що каза. Чували сме подобни доводи и преди. Тук е, нямаме е, е различни мнения в тази комисия. Можем да оставим открита тази петиция в очакване на повече информация. Е, разликата между нас и комисията е това, че ние, между, между нас, между някой от нас е, че е, ние не поставяме под въпрос това, което е, казва комисията. Те е, разполагат със своята демокрация, но, е, е документация, но очевидно има е, притеснение и тревога по повод е, е, Ел Кабрил, така че единственото, което можем да направим е да поискаме повече допълнителна информация и максимална яснота, за да вземем решение. Председателя, да, благодаря. Очертава се консенсус. Оставаме тази петиция от открита и ще поискаме допълнителна информация. Сега, господин Галардо, имате думата в заключение. Благодаря много за това, че ще оставите отворена тази петиция. Това е така положителна стъпка. Това показва колко непрозрачна е процедурата около е, този е, обект. ние всъщност бяхме. Е, е, тази нередовност, тази нередност бе подкрепена от е, незаконни и нередовно издадени, постановени съдебни решения. Трябва да се организира една мисия, да се види какво става на място. Имаше неодавна аварии в Ел Кабрил, което представлява реална опасност за района, хората в района. Транспорта също създава огромни е, рискове това, е, е, тези отпадъци се транспортират по обикновените национални артерии, пътища и хората, които живеят по продължение на тези пътища, също са застрашени. Да не говорим, че се намират близо до национален парк този обект това наистина подейства като спирачка на социално-економическото развитие в Кордоба и част от Севиля. Защото прогони е, фирми и от там. Няма економически растеж в района, е, така забелязва се оттегляне на бизнеси и на хора от този район. Та ви моля отново да направите едно посещение в нашия, в този район и да поискате допълнителна информация от испанското правителство. И ние продължаваме да твърдим, че разпоредбите не са спазени. Добре, решението е, е отворено, чакаме, ще пратим писмо за допълнителна информация Значи в момента не можем да вземем окончателно решение, ще изчакаме информацията. Вероятно решението ще е, бъде взето от следващия парламент е, предвид предстоящите избори. И така, сега е, петиция 1498 отнася се до слова, положението в Вракуния, в Словакия. Отново екологичен проблем, свързан с замърсяване на околната среда, е, ще призова е, вносителя господин Орош за 5 минути. Имате думата. Много благодаря, господин председател, госпожи и господа. и аз бих искал да се занимая с един а, екологичен въпрос. Сега говорим за Словакия. Искам да ви очертая а, за какво говорим. Близо до а, Братислава се намира Верекне, известно също като Крвраконя. Там има река, която е приток на Дунава. В 80-те и 90-те години беше изхвърлен, бяха изхвърлени много химически отпадъци в тази река. Разбира се, това е незаконно. Незаконно изхвърляне на а, на отпадъци. Говорим за фитосанитарни продукти, говорим също така странични продукти от пестициди и така нататък. Те са в общи линии закопавани 2-3 метра под земята в контейнери с течение на годините тези тези контейнери ръждясват и течността от тях се процежда в подпочвената вода. И този регион е всъщност един от най-големите е, находища на е, басейни на е, сладка вода. Това е наистина много ценна вода, тя е питейна вода, за съжаление обаче тя се замърсява. Естествено, подпочвената вода се придвижва много по-бавно, отколкото а, повърхностната. Тя се просмуква. А, отива на юг и на изток и създава а, проблем с замърсяването на много градове и села наоколо. Искам да благодаря много на комисията за това, че прие нашата петиция миналата година. Има няколко положителни неща, които можем да докладваме. Министерството информира че има процедура, а, която не се а, справи изцяло с, а, замърсяването, но е изграден нещо като саркофаг, който пречи на просмукването на водата, така че това е едно решение, което е макар и временно, но то не решава проблема за наследството, което имаме с замърсяването на подпочвените води. Този проблем не е решен. Това е много важен въпрос, който трябва да бъде решен и трябва да се предприемат други стъпки. И а, искам да ви помоля най-очтиво да запазите открит а, тази петиция, защото решаването на този проблем е нещо, което ще отнеме време, може би дори десетилетия. Всъщност ние говорим за няколко правителства. Всички ние трябва да разгледаме този въпрос. Това наистина ще бъде нещо много ценно. А, упражнява се натиск от Брюксел да се помогне на тези села. Това са резервуари, които знаем още от миналото си. И сега госпожа Маркета от Генерална дирекция по околната среда. Имате думата. Искам да благодаря на вносителя за информацията. Ще дам актуализация. През последното съобщение на комисията от май 2018 година ние а, смятаме, че словашките власти работят в съответствие с, с а, директивата за подпочвените води, особено за Дунава. Доклада на комисията по рамковата директива ще бъде оповестен до края на февруари тази година и а, наблюдава се химическото състояние на подпочваната вода в Вракуня. Смята се, че е в добро състояние, не се отчита като риск. Има обаче тенденция за задържане на химикали. това е един от критериите обаче само за оценка на състоянието на водите. източниците на замърсяване могат да бъдат ограничени ефективно не се установяват някои несъответствия и недостатъци в директивата за поточната вода. Следим проекта за възстановяване на района, следим не спазването на дадените от словашкото правителство крайни срокове. Процедурата започна през февруари 2018 година. През декември 2018 година беше, решен, беше издадено решение с негативни констатации. Все още има възможност да се реагира на двете а, оплаквания, които комисията получи във връзка с оценката на директивата. Жалбоподателите също така казват, че няма съответствие. Ще се съсредоточим с, а, с по спазването на оценката. Ще продължа по въпроса за рехабилитацията, ние оценяваме а, оплакванията, жалбите във връзка с, с рамковата директива за водата. Благодаря. Някой от колегите искали да вземе отношение? Мисля, че получихме добър отговор. Трябва да продължим, защото рамковата директива за водата е толкова важна, толкова много държави не я спазват и това е една от сферите, в които комисията би трябвало да поеме бремето на спазването на договора сериозно разбира се, не само комисията, но и съответните отговорни правителства, защото не са достатъчни само декларации. Да, разбира се, комисията обаче трябва да направи така, че правителствата да спазват закона. Моля ви, слушайте какво говоря. И така. Предлагам, уважаеми колеги, да оставим открита тази петиция, така че словашкото правителство да се справи с графика, с стъпките предложени от Европейската комисия и аз мисля, че това е всичко, което можем да направим днес. Господин Орош, последна минутка за вас. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви за решението на вашата комисия. Извинявайте. Това е петицията 443 от 2018 година от Марко Джованели. Информацията ми, е, че вносителя не е тук, искам да помоля госпожа Ева Замора Дескрибано от Генерална дирекция Санте да каже позицията на комисията. Добър ден, господин председател. Благодаря много за това, че ми давате думата в отсъствието на вносителя на петицията. Няколко неща. Член 13 на договора за функционирането на държавния на Европейския съюз. Е, в него се твърди, че трябва да се а, обърне внимание на а, за, законодателството за хуманно отношение към домашни любимци и домашни безстопанствени животни. И тук а, става дума също така животните в а, тази <clears throat> петиция от правна гледна точка Отговорността е, е на държавите членки. Следователно, ние не смятаме да въвеждаме нов законодателство в тази сфера. Аз обаче е, мисля, че комисията трябва да работи активно за потикването и да напредъка по тези инициативи. Трябва да се обърнем заедно с Организацията за хуманно отношение на животните и да се проучи какво се прави с улични кучета, изобщо улични животни, как държавите членки могат да прилагат тези разпоредби, това, което се прави за здравето на животните, а, подкрепата за държавите в Източна Европа за прилагането на тези разпоредби. И Една друга сфера, в която комисията е активна, е в, сфер, в сферата на платформата за 7, е, платформа 7 на, за здравето на животните, където се работи добровол, на доброволен принцип, особено за животни, за кучета, които ще се използват за търговски цели, за тези е, и е, проучваме как, как се регистрират тези животни. Има координиран контролен план за електронната продажба на тези домашни животни, макар че това е една доброволна инициатива. Държавите членки я приветстват. През следващите три месеца ще се изведат заключения, макар че като комисия нямаме основа за това да изготвим законодателни предложения, но ще а, подкрепим държавите членки. А, благодаря. Искам а, госпожа Епи, е, да дам думата на госпожа Епи. Благодаря, господин председател. Госпожа Еви. Благодаря ви за тази комис... за петиция. Отново говорим по тези въпроси които всъщност очертават една празнота в европейското законодателство в, по повод на домашните животни и уличните животни. Евробарометър в специалното си издание – пише, че 70% от гражданите на Европа смятат, че животните следва да бъдат по-добре защитени от Европа. И е жалко наистина, че независимо от поетите инициативи и напредъка, който е постигнат, все още изоставаме с прилагането на стратегията за здравето на животните 2012-2015 години. Започваме да работим по този въпрос тогава в нашата комисия за здравето и благосостоянието на животните които трябва да бъдат разглеждани като съзнателни същества, така както е изложено в договора. Искам да повторя, че нямаме европейско законодателство днес по тези въпроси и не трябва да се опитваме да се измъкнем, като казваме, че няма правна основа и Европейската комисия не може да действа. Имаме много проблеми, например, свързани с уличните, с бездомните кучета. Има съвместни правомощия заедно с държавите членки. Всичко това е свързано с търговията, с кучетата, било онлайн, онлайн или по друг начин. Комисията ще развие своята дейност, която в момента не е структурирана и задължителна, така че незаконната търговия с, с кучета да няма въздействие върху единия пазар по отношение на конкуренцията, фискални въпроси. Би трябвало да има място за маневриране на комисията и за представяне на законодателство в тази празнота за сега, в момента, в нормативните актове. Бих искала да помоля тази на петиция да остане открита, да остане, например, въпроса за бездомните животни в България. Колеги, бяхме в, на една мисия за установяване на фактите и помолихме комисията да ратифицира Европейската конвенция за защитата на животните. Европейския съюз не го е направил, само държави членки, то не всичките. И аз искам това да бъде включено. Благодаря, казва председателя. Благодаря, господин председател. Аз е, е, също съм за това да не се е, прикрива работата, да не се закрива работата по тази е, петиция е, и комисарят, който отговаря, да продължи да е, води, да работи по този въпрос. Е, в член 13 се прави разлика между е, домашни е, животни, е, домашни любимци и е, домашни животни. Е, е, доброто здраве е, и доброто отношение към тези животни е много важно е, и това, което 13 член от Лисабонския договор предвижда, и между това, което се прави на практика, се, съда, се получава голям, голямо разминаване. Защо не запълним тази законодателна празнота? И това, което каза колегата ми Еви, е, например, е, тези животни представляват, е, бездомните животни представляват и голяма опасност за здравето на хората. Бях в е, Румъния и е, съм наясно с сериозния проблем в тази европейска страна. Стотици травматизирани деца, изплашени от странстващи, кръсосващи улиците бездомни кучета. Има и случаи на, на ухапани, убити е, е, деца е, не могат да бъдат е, открити собствениците на някои тези животни, за да понесат съответните последствия. Така че мисля, че този проблем трябва да се разгледа основано в междуинституционалната група по спасяване на животните трябва да продължим да действаме активно по този е, въпрос. Комисията няма правно основание, но тя може да излезе с препоръки за това как е, да се решава проблема, да се решава проблема с е, бездомните животни в рамките на Европейския съюз. Благодаря. Е, благодаря. Аз е, наистина такъв проблем съществува и по-специално в Италия той е особено е, сериозен, така че е много уместно да се е, работи по него. Наистина да се, трябва да се доразвият европейските договори допълнително, но е, според аз не смятам, че е, това не е предизвикателство само за е, Европейския съюз. В този смисъл комисията още на е, 30 ноември 2018 година констатира, че е, няма европейски правомощия за това. Но е, това, което казаха преждеговорившите, по, по тези съображения аз предирам за това да бъде закрита тази петиция. Да приключим по тази петиция. Има две предложения да се изпрати писмо до комисаря. Второто искане е да се изпрати информация на а, групата. Мисля, че това също е приемливо. И Имаше тук две моби. Едната беше да се а, запаси открита ако а, петицията, другата беше да се закрие. Всякаква информация е от Европейската комисия, която няма компетенции по следващите стъпки. След тези стъпки, смятате ли, че можем да закрием петицията? Да. Госпожа Еви. Бих предпочела да се запаси открита петицията на базата на факта, че имаме други петиции по които поискахме е, посещения за установяване на фактите дори през следващия мандат. И за последователност бихме предпочели и тази да бъде открита. <clears throat> Господин Мандел, готов съм да капитулирам и да оставя петицията открита. Съгласен ли сте? Да, добре, остава открита. И последната петиция. За днес е 152 от 2017 година. Внесена е от Марко Джованели отново от Италия. Отново вносителят не присъства. Въпросът е за италианския вълк. Искам да помоля генералната редакция, е, генералната дирекция за позицията на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Тази петиция, внесена през 2017 година, се отнася за проекта на национален план за опазване на сивия вълк в Италия. Специално петицията е насочена към една от мерките с този проект на план, а именно да се прилагат изключенията по директивата за хабитатите, за местообитанията, за да се допусне ограничен контрол на вълците при някои обстоятелства. Към днешна дата този план все още не е в сила. Той не е прият. Комисията следи това, което става в Италия. Планът е обсъден между различни административни органи на национално и на регионално равнище. Водени са преговори по него, след това проектът е преработен, след това е отложено приемането, след това е преработен повторно – Последното, което научихме от италианския печат, буквално няко, преди няколко седмици, е в смисъл, че Италианското Министерство на околната среда има намерение отново да внесе проекта на план в администрациите на регионите, за да бъде той най-сетне одобрен. Комисията приветства тези намерения, защото според нас това ще бъде важна стъпка към постигане на това, което ние утвърждаваме и към което се стремим, а именно създаване на цялостна система за управление на популацията на вълците, като се решават всички свързани с тази популация проблеми. Подобряване на наблюдението и на национално ниво, подобряване на мерките срещу браконьерството, подобряване на системите за защита на селскостопанските животни, стимулиране на доброто съвместно съществуване между домашни животни и популацията на вълците. Ще видим дали планът ще бъде най-сетне прият и когато той бъде прият, ще преценим окончателния му текст и как той се изпълнява на практика. Благодаря. Благодаря колегите. Госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че отново ми давате думата. Аз съм много удовлетворена от отговора, който чухме от Европейската комисия. В Италия има движение по въпроса. Имаше оплаквания във връзка с предишния план на правителството за управление на популацията на вълците, защото там беше предписана една мярка, контролирано изтребване на част от популацията, този, тази мярка вече е в новия проект на план не съществува и според мен Министерството на околната среда се справя добре. Възможността за такова контролирано изтребване е премахната. В Италия, за съжаление, популацията е силно застрашена поради браконьерството, което е много разпространено. Ние имаме около 2000 вълци. Това е общият размер на популацията и браконьерството всяка година отнема живота на около 800. Искам петицията да остане открита, тъй като планът все още не е одобрен. Процесът не е доведен до неговия край и все още се водят консултации с регионите. Венето, Пиемонте, Ардженто, Болцано. Това са специално засегнатите региони и за това ми се иска петицията да остане открита, за да бъдат надежно попитани за мнението им регионите. Искам петицията да бъде изпратена и на регионалните органи – така че информацията да стигне и до тях. И не само европейските и италианските органи трябва да знаят какво става, но и гражданите на всички нива, включително и в регионите, за да се знае, че тази крайна мярка, драстична мярка, контролирано изтребване няма да се прилага че тя е отпаднала от плана. Европейски средства по програмата LIFE могат да бъдат използвани по-целесообразно. И се надявам, че това може да се превърне в модел, в пример за другите държави членки, които също полагат усилия да поставят в някакво русло отношенията между човека и дивите животни. Госпожа Алкин, благодаря. Благодаря за тази петиция. 800 вълка да бъдат изтребени от 2000 вълка популация е шокираща цифра. Да, е. Ясно е, че нагласата е да се изтреби това ужасно животно. Но аз бих казала нещо друго – е, трябва да се вземат мерки за защита на селско-стопанските животни. В Дания нямаме тези дебати, нямаме този проблем. Но трябва да ви кажа, че дори ако имате предпазна ограда, тя не може добре да опази а, а, да опази всички животни. Сега, ако смятаме, че А, ние смятаме, че само човекът има право да убива овцете, така ли? Че дивите животни нямат право, право на това, че природата не трябва да бъде природа. Не можете да кажете на дивите животни, не бъдете повече диви животни, не се дръжте така. Аз очаквам да видя плана да видя какво пише в него и да ви попитам, пред... виждате ли Предвиждате ли да включвате, когато се отглеждат овце, да има някакви задължения за техните собственици да ги следят и да ги пазят, ако ще чрез кучета или по друг начин. Е, не можем да очакваме природата да не е природа, а дивите животни да се държат като хора. Благодаря с удоволствие. Слушам тази дискусия. Това е много важен проблем. В много части на Европа е, вълците се връщат в сериозен проблем е, защото домашните животни са застрашени от тях. Така че е важно да говорим за тези неща. Когато говорим за огради, в, е, например, при е, овчарниците, е, това изисква сериозна инвестиция защото това води до промени в ландшафта. Важно е да се избере продукта, материала, от който ще са направени, е, защото не само вълци трябва да бъдат пазени, трябва и овцете трябва да бъдат е, е, пазени, както и други, пък и хората, ако щете. Предполагам, че в Италия има тече законодателен процес, особено на регионално равнище. Това е важно, но комисията по петиции, това не е работа на комисията подписите по петиции да се намества или да подкрепя или да коментира законодателните процедури в държавите членки. Е, още 17-та година, октомври, комисията е, е констатирала, че Е, италианските е, органи е, трябва да вземат, вземат отношение по, тези, по този въпрос, така че нашето мнение е да бъде закрита работата по тази, прекратена работата по тази петиция. So we have a problem again. Yes, there are two different. Говори се извън микрофон. Две противоположни позиции има. Господин председател, ще отречете ли, че е, 2000... Това е проблем за, за Европейския съюз? Да, е, добрата новина е, че има значителен напредък по този въпрос. Може би ще е добре да изчакаме да видим какви конкретни мерки ще се вземат в Италия. За мен, според мен, трябва да прекратим работа по тази петиция, но какво мислите вие? Само да добавя, че дори комисията каза, че ще помисли и ще огледа е, какво, е, процедурата. Е, така че нещата няма да свършат, докато не свършат наистина. Ние отговаряме за тези петиции, гражданите разчитат на нас за контрол, доколко се спазват и изпълняват задълженията ни. Така че аз предпочитам да я държим от открита, защото ако я е, е, закрием, е, когато приключи, когато всъщност приключи законодателната процес в Италия по тази тема, ще закрием и петицията. Очевидно, хубаво е да държим открити всички петиции, но понякога е добре да спазваме, да се е, така вместваме и ограничаваме в нашите правомощия и да действаме разумно е, може би понякога затваряне на дадена петиция е, не е лоша идея, така че аз съм, аз смятам, че е добре да прекратим работа по тази петиция. Госпожа Окен, само да кажа, разбира се, ако има двама представители от НП, които искат да, да, да спрем работа по всичко, но от разговора от комисията беше толкова ясно, че е, това е проблем за много страни и че е важно да пратим е, така уместен отговор. Сега разбира се, ако залата е празна, има само двама от една е, партия, е, те ще наделеят. И ако те искат, можем да затворим всичко. Аз не виждам основание да, да е, закрием тази е, петиция, е, така както те не виждат основание да я държим е, от е, крита. Може много лесно да кажете, ето двама са за и приключваме. Аз по принцип съм на страната на колегите, защото мисля, че това е разумна позиция. Но най-общо тази петиция е успешна. Very clear development forward, but on the other hand, I don't need now at the end of our... Но в, не ми се ще в края на тази на тези ползотворни е, разисквания два дни да свършаме така на, на, в конфликтен е, дух дух на конфликт, така че, окей, нека да оставим, да отложим е, закриването, докато е, получим допълнителна информация. Благодаря много. Е, това беше всичко за днес. Малко е, напрегнато беше, но всичко е наред. Утре продължаваме в 9 тук. Желая ви приятна вечер.